дългосрочни ангажименти за финансиране и субсидиране. Също правото на стачка трябва да остане и да се разрешава на национално ниво. Това са малки стъпки напред, но все пак те са във вярната посока. Председателят, следващият оратор е ам, Рамон Тримоза и Балцец от името на либералите и демократите.